Уважаеми дами и господа, госпожа Александра Морети се отказва от е, мандата си е, с действие от 2 февруари 2015 година. Парламентът, съгласно член 4 е, от правилника, обявява нейния мандат за свободен. Комисията по околна среда раз